Il Председателят Колеги, cominciamo a prendere Започваме, колеги. Моля ви, заемете местата.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 Allora direi di cominciare. Така че, за да можем да започнем, моля ви, заемете местата си. La seduta è aperta. L'ordine del giorno. Започваме нашата работа. Съгласно дневния ред ще трябва да изберем председател на Европейската комисия. Знаете, че Европейският съвет предложи кандидатурата на госпожа Урсула Фандерлайн за председател на Европейската комисия. Съгласно член 124 алинея 4 за правилника на, от правилника на дневен ред на парламента и член 17 алинея пета от договора на Европейският съюз изискват председателят на комисията да бъде избран с мнозинство. Ще гласуваме тайно. Разполагате с инструкции за гласуването. Необходими са ни 8 преброители, които да преброят бюлетините. Техните имена ще бъдат изтеглени. Господин Дейвид Еван. Къде е? Господин Дейвид Иван. Приемате ли? Благодаря.